So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie heute Nachmittag alle ganz herzlich. Уважаеми дами и господа, добре дошли отново на нашето заседание на правната комисия. Искам да поздравя заместник-председателя на Европейската комисия, господин Шефкович, който отговаря за структурния диалог. И тъй като започваме малко по-късно, искам да му дам директно думата след което ще имаме дискусия, както е традицията. Моля. Господин заместник председател, вие имате думата. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Искам да благодаря за вашата покана и за вашия интерес към структурния диалог. Ние вече сме имали вие вече сте, си, сте имали дискусии с господин Перние и с господин Жаретин. Аз ще представя последните развития по отношение на регламента за персонала прилагането на европейското законодателство и дискусията, която в момента се провежда по отношение на административните процедури. Що се отнася до регламента за персонала, искам да благодаря на госпожа Тагмар Перин, която е докладчик за това, по това досие. Тя не е тук днес, но смятам, че е хубаво човек да даде своята положителна оценка за една много добра, за едно много добре сътрудничество и за положителния дух, а, в който тя работи. Искам да благодаря и за положителната дискусия във вашата комисия. Вижда се, че вие предприемате един балансиран подход и, един едно, една солидна подкрепа, която давате за предложението на комисията, което е много важно за бъдещия триалог. Много благодаря, че Европейския парламент разбира нуждата за постигане на правилния баланс в тези трудни економически времена. Важно е институциите да имат висококачествен персонал. Пакета беше одобрен от вас. Имаше промени по отношение на структурата и методите за заплащане и плащане на пенсиите. И аз високо ценя факта, че вие е, разбирате колко е важно да се е, запази баланса между европейските и националните държавни служители. Е, нужно е да се реформират пенсионните системи, за да се вземат предвид промените в повишената възраст на хората, които работят до пенсия. Имаше изменения в определени области. Комисията трябваше да вземе предвид някой от тях. Трябваше да изчакаме оценката на бюджета и на финансовите последствия от определени промени. Трябваше да вземем предвид и конфликта на интереси е, трябваше да вземем предвид географския баланс и всички оценки на персонала и на използването на подвижното време. И какво става в съвета по това досие? Нашето предложение бе обсъждано в работната група и посланието, което получаваме като фидбек и от Генерална дирекция на съвета и е, че нашето предложение не е достатъчно амбициозно. Сигурен съм, че по-нататъчните дискусии с съвета ще бъдат много важни и сега мога да кажа, че за момента а, ние всъщност сме в ръцете на двата законодателя. Искам още веднъж да подчертая, че е много важно да запазим е, привлекателни е, условия на труд, ако искаме да имаме най-добрите специалисти, които да работят за нас, ако искаме да... т.е. трябват ни конкурентоспособни, конкурентоспособни е, условия на труд. Трябва да <clears throat> може да привличаме лобийски консултанти, защото само благодарение на това ще може да поддържаме географския баланс в европейските институции. А вие знаете от вашето ежедневие колко важно е това. Освен това, ще се погрижим за това да е, допълнително да подобрим ефикасността на работата си, без да накърним е, процедурите за набиране на висококачествен персонал. Още веднъж искам да подчертая, че не трябва да чакаме кризата да отмине, за да реформираме и модернизираме нашите служби. Имаше реформа, която започна още през 2004 година, благодарение на която ще спестим 8 милиарда евро и в допълнение е, ще спестим е, благодарение на последващи реформи по-нататъчни 1 милиард евро. Тази реформа е в дългосрочна перспектива, както казах, ще направи економии, ще генерира економии от 1 милиард. Мисля, че това е една доста амбициозна програма в рамките на, леги... на законодателния процес. Ако ми позволите, искам да подчертая също нещо много важно. Имахме доста задълбочен дебат в комисията по препоръките на, на Европейската комисия за следващия отчетен период. Е, одобрихме много важен документ от 1500 страници. Опитахме се да направим економически анализ във всички държави членки и да видим къде се намираме ние като Европейски съюз в момента и е как да преодолеем Европ... е, економическата криза на европейско равнище. Едно от заключенията, до които стигнахме е, че всички държавни служители в Европейската комисия могат да допринесат за преодоляването на економическата криза Економическата криза бе осветлена от различни перспективи. Ние имаме нужда от много висококачествени економисти, които да анализират финансовите институции, е, държавните служби и се радвам, че в крайна сметка имахме, е, постигнахме резултати в лицето на този документ по отношение на държавната служба. Вие всички ще се ще сте съгласни с мен, че е важно да имаме висококачествени економисти, които да работят за нас. А сега искам да премина към а, регламента SMART. А, приоритет за Европейската комисия е да направим всичко възможно, така че нашите регламенти да са възможно най-ефективни. Опитахме се да подобрим законодателния процес и това го правим чрез укрепването на гласа на участващите институции. Е, разширихме срока за, публи... за консултациите с, с заинтересованите страни до 12 месеца, от 10 на 12 месеца. В същото време се опитваме да подобрим и, оце... и системата за оценка на последствията. В... Бяха проведени е, различни студии от университета, например в Ексетър. Е, бяха сравнени методите и подходите на комисията и съм доволен да обявя, че оценката беше много добра. По отношение на оценката на въздействията, се опитваме да оценим оценката, да се опитваме да оценим последствията от законодателната ни дейност, защото ние не произвеждаме просто законодателни актове сами по себе си и трябва да видим цялото взаимодействие между законодателните актове и така премина първата фаза на тази оценка. Е, в бъдеще ще се опитаме да подобрим ефективността на законодателните процедури и да подобрим качеството на проверките е, на, законодат... на действащи законодателни актове. Това е последваща проверка и е част от нашата обща политика на последващите проверки. Е, това е нашият принцип да оценяваме винаги нещата, които действат като законодателство. Говорихме на послед... в... при последното си заседание на... за важността за намаляване на бюрокрацията. В това отношение ще се опи... мога да кажа, че се опитваме да постигнем че сме постигнали 34% намаляване на бюрокрацията. Нашата цел беше 25%. Така че още тази година е постигнат този процент. Нашето силно послание към държавите членки е, че в крайна сметка, ако работим заедно с държавите членки ние може да постигнем много добри успехи, много добър напредък, защото в крайна сметка държавите членки трябва да транспонират с синхронизирани усилия европейското законодателство в тяхното национално законодателство. Така че то да достигне равнището на гражданите, равнището на предприятията. Трябва да работим заедно и трябва да кажем ясно, че е, че бюрокрацията се увеличава най-често на национално равнище, а не на европейско равнище. Въпросът е как да приспособим нашето законодателство към микропредприятията и малките и средни предприятия. Защото много често именно тези предприятия вследствие на европейското законодателство усещат, че не могат да използват предимството на европейски единен пазар. Това, което се опитваме ние да направим е да използваме политиката и законодателството си за целите на малките и средни предприятия. Опитваме се да ги облегчим. Организирахме различни конференции, няколко конференции с участието на малки и средни предприятия и се опитахме да идентифицираме първите 10, 10 най-важни пречки, които а, в очите на малките и средни предприятия се бариера за използване на средствата на помощта от Европейския съюз. Помолихме доктор Штопе да подпомага и по-нататък комисията, като ръководи група на високо равнище, която се занимава именно с въпросите за намаляване на бюрокрацията за малките и средни предприятия. Ако ми позволите, ще продължа по въпроса, който често сме обсъждали в пленарна зала, а именно прилагането на европейското законодателство. Аз наистина приветствам диалога за политиката за борба срещу фалшификатите и диалога, който се провежда вече от 30 години, базиран на годишните доклади на комисията. Това е е, диалог, който ясно иллюстрира ангажимента на Комисията и на Европейския парламент. Прилагането на, е, на европейското законодателство е много важно и това е едно от най-важните, един от най-важните критерии за постигане на нашите цели. Ето защо, фалшификат, е, ето защо накърняването на законодателството трябва да се санкционира. Искам да благодаря на правната комисия и особено на госпожа Лихтенберг, за, внимателното, за внимателната проверка на доклада, годишния доклад на комисията. Ние искаме е, нашите граждани да е, имат предимства от прилагането на европейското законодателство, да се ползват от това законодателство и в, в случай, че резултатите не са задоволителни, те да могат да имат възможност да се оплачат. Ако трябва да подчертая някой от основните развития за доклада за перспективите до 2020 година, ще се спре на следното. Най-напред има много ясно, явно подобрение по отношение на рамката, в която си сътрудничат комисията и държавите членки и се опитват да намерят решение на редица проблеми. Това е процедура, базирана на пилотна система. Тази система намалява до голяма степен нуждата от подвеждане под отговорност на държавите членки при неспазване на законодателството на Европейския съюз. Въпреки това се оказва, че директивите на Европейския съюз трябва по-систематично да бъдат транспонирани в националното законодателство. Оказва се, че вследствие на Лисабонския договор, член 100, е, дава възможност на Европейската комисия да сезира е, Евро, е, Европейския парламент, когато има неспазване на административното законодателство от страна на някоя държава членка. По отношение на е, кодификацията, мога да спомена член 20, 220 за европейските агенции. А тук мога да спомена и а, хартата за, фунда, за основните човешки права, която също трябва да бъде спазвана. Те също а, създава основната законодателна рамка. И вие знаете, че тези инструменти имат голям е, широк е, спектър на прилагане. Е, те, всички дейности, включително и обществените поръчки, са включени в приложното им поле. Ние се опитваме да спазваме принципите на добро управление, на добро прилагане на законодателството. Тук и, и да поощряваме доброто, добрите административни практики. В този контекст комисията прие кодекс на добро административно поведение. Мисля, че трябва да вземем предвид и това, което ние наричаме е, обща кодификация на административните процедури, защото тук също има отворени въпроси. Е, трябва да има наистина упростяване, но това упростяване трябва да даде добавена стойност. На комисията иска да провери наличните инструменти, съществуващите практики в държавите членки, за да види дали е, са необходими по-нататъчни стъпки в тази насока. Защото какво виждаме? Е, член 29 постановява възможности, но не задава задължения. Трябва да видим, е, да, да изчакаме доклада по собствена инициатива, който се изготвя от вашата комисия. Любопитен съм с това какви резултати ще даде той. Имахме и дискусия за Европейския омбудсмен и искам да кажа, е, да благодаря на подкрепата на вашата комисия, която зададе основните линии за работа на тази институция. Е, това беше много важна инициатива за поощряване на публичния дебат за кодекса на поведение на институциите. И господин председател, искам да, спо, да съобща нещо. Става дума за механизма за проверка на принципа на субсидиарност. един от въпросите, с които се занимавахме в комисията, е, че ние получихме първата железна, извинявайте, жълта карта, по, свързана с регламента Монти 2. В момента ние проучваме мненията, които идват от националните парламенти и е, трябва да видим какъв ще е резултата. Ще действаме в унисон с договор. Уважаеми дами и господа, господин председател, това бяха моите въвеждащи думи и с интерес очаквам дискусията. Благодаря, казва председателят. Сега имам голям списък, госпожа Карин. Uh, благодаря, господин председател. Господин комисар, господин заместник председател на комисията. Много ви благодаря за подробното изложение, което направихте пред парламентарната комисия днес и мисля, че изразявам мнението на всички мои колеги като заявявам, че взаимодействието с Европейската комисия по този начин много помага, за да свършим и ние работата по отношение на задълженията ни към европейските граждани. И ясно е, че бих добавил към политическия блясък на това, за което говорите днес, ако кажа, че предвид на днешната ситуация, с която се сблъскват нашите гласоподаватели, е необходимо да се намалят а, товарите, които проистичат от законодателството а, по отношение на стопанските субекти и по-специално на а, предприятията за да се облегчат финансовите им затруднения. А, и във връзка с това, докъде а, е, стигна Европейската комисия, спрямо целта за намаляване на 25%, с 25% на административната тежест за, до 2012 година. а Последните изчисления ни дават около 22%, ако може да поясните. И би ли се съгласила Европейската комисия с твърдението, че всякакви следващи програми трябва да не спират само до целта за намаляване на административната тежест, а да се стремят към намаляване изобщо на регулативната тежест. И може ли да се приеме позицията на съвета, като се приеме подхода, основан на разглеждане на отделните ресори в усилията за намаляване на административната и регулативна тежест, която се предлага от няколко ръководители на правителства и държавни глави. И сега във връзка с предходни наши дискусии по намаляване на, регула... на регулацията и подходът за едно от 27 има няколко пропуска в това отношение, от които предполагам комисията отчита. А, например, при директивата за работното време, когато е, нещата не се разглеждат цялост. И второ, прекомерното до регулиране на, национална, на национално ниво чрез национални нормативни актове. дали се отчита работата в политическо отношение и също подкрепяте ли моето предложение за една таблица за, преко, за прекомерното дорегулиране, в която да се, отрази, да се отразяват случаи, в които държавите налагат регулативни рамки, които инак не биха съществували? Последно, съгласни ли сте? че ако предложенията могат да се приемат и публикуват от комисията, въпреки че борда за независима оценка не е одобрил а, е, проучването за оценка на въздействието, а, може да бъде одобрено. Благодаря. Благодаря. Сега госпожа Лихтенбергер. Господин комисар, много благодаря за вашето изложение. Вие знаете, че аз съм много критична и винаги говоря направо за проблемите, но смятам, че това е една от задачите на парламента. По въпроса за регламента за служителите. Ясно е, че държавите членки, които не е, спестяват е, в самите държави, предпочитат да спестяват на европейско ниво, особено в е, областта на административните разходи. И смятам, че е много очудващо, че Комитета на регионите, който се е разраснал най-много, изобщо не бива критикуван. Разбира се, че сте прав. Трябва да имаме добри служители, трябва да отдаваме значение на това, защото смятам, че на европейско ниво изискванията са много по-високи, отколкото на национално ниво. Ние се сблъскваме с различни национални правни системи и това не са съвсем обичайни прости въпроси. Наблюдаваме и една съпротива от страна на съвета. И ако бъда така съвсем директна, смятам, че има известна полемика, що се отнася до служителите и до регламента. Ако обаче се стигне до крайна конфронтация и стария регламент изтече през декември месец, но нямаме с какво да го заменим. Това би било възможно, възможно най-лош сценарий за развитие на нещата. Това би означавало, че съвета ни е поставил пред свършен факт, защото всички кадри, всички хора, които работиха, се опитаха да дадат най-доброто от себе си, за да създадат един по-добър регламент. И аз се питам, ако съветът е решил да се конфронтира с нас, какви възможности за реакция имаме ние? По отношение на възможностите за по-засилено участие на заинтересованите страни. Тук в момента разходи се прехвърлят от страната на предприемачите като заинтересована страна върху публичния сектор. Ако разгледаме и тях като заинтересовани страни, и двете страни, смятам, че трябва да се опитаме да защитим интересен на гражданите и в този смисъл е интересен на публичния сектор като заинтересована страна, трябва да има баланс. Ако оценката на въздействието покаже, че предприемачи, които работят в транспортния сектор, са по- затруднени. Това би било проблем, но още по-голям проблем би било това, когато се увеличава тежестта за публичния сектор и би засегнала много повече хора. Затова искам да ви обърна още веднъж внимание на баланса. По отношение на начина по който общностното право се прилага, съм съгласна, че а, всички а, процеси за нарушаване на договори са част от а, а, това и аз говоря от собствен опит, защото много голяма част от всички жалби пристигат при мене. И тъй като държавите членки чакат до последния момент за транспонирането на някои закони, много дълго време ние не чуваме абсолютно нищо за развитието на законодателството в съответните държави и изведнъж се упражнява много голям натиск върху националните държави, за да транспонират законодателството. За гражданите този модел не е особено удовлетворителен. Там трябва да има една система за по-ранно предупреждение. Често се случва а, гражданите да не получат отговор месеци до 6 месеца след като са подали някакъв сигнал. И ако националното правителство бъде подложено на натиск вследствие на това, не сме постигнали целта си. Тоест, е, трябва да се опитваме да създадем такива системи за а, ранно предупреждение, за да имаме време за реакция. На това място искам да ви помоля а, с оглед прозрачността за гражданите, да обърнем внимание на доверието, което заслужава Европейският съюз и смятам, че трябва да бъде направена следваща крачка. Ако не искаме само да запазим добри отношения с държавите членки, а в същото, и в същото време да обърнем гръб на гражданите в положение, че, при положение, че Европейския съюз вече е загубил известна част от доверието. Когато говорим за кодекс за поведение, то не можем да кажем, очакваме да спазвате правилата, а в някои случаи има нужда от процедурни правила, и правни средства, за да може евентуално да се процедира по правен път. Това би бил един начин за справяне с нарушения в административната а, област. Един а, кодекс и писък с а, правила за поведение на публичните служби смятам, че както на национално, така и на европейско ниво би трябвало да се очаква, че служителите са наясно с кодекса на поведение. Смятам, че по-скоро трябва да намерим едни а, прозрачни, проследими процедури, които а, лесно могат да бъдат а, проследени и могат да бъдат по-разбираеми за гражданите. Благодаря колегата Белингуе. Синьор Vicepresidente, ringraziamento per... Благодаря, господин заместник председател. Искам да благодаря за това, че е, говорихте пред нас. Правната комисия от началото на мандата е съставила работна група, която аз ръководя и тази група се занимава с административното право и административните процедури на парламента. Е, вече работихме година, година и половина. След което в рамките на нашата комисия организирахме е, семинар за интелигантно управление, за да, който имаше за цел популяризиране на нашите резултати сред гражданите. Сега изработваме един доклад по собствена инициатива по европейското административно право, който ще бъде представен в пленарна зала. Това е една обща тема и тук става дума за това как нормите, законодателните норми на Европейския съюз понякога се припокриват. Вследствие на което са се появили спешни проблеми в рамките на Европейския съюз. Това беше една от темите. Занимавахме се и с доклада на Дагма Ротмар Перент и с, статуса на персонала, на служителите. Получихме мнения от други комисии. Вие самия също казахте, че има законодателни актове, е, които не функционират добре. Мога да кажа, че ако докладът ни по собствена инициатива, ако бъде прият от парламента, ще въведе една обща норма за административно управление. Ние не искаме да се съсредоточаваме върху отделни сектори, става по-скоро дума за една вътрешна единност, органична единност, която искаме да постигнем в законодателните процедури, тяхното прилагане – мисля, че по време на кризи е, човек е способен на неща, които по друго време не би направил. Мисля, че защитата на гражданите от е, едно европейско управление е много важно. Това сме записали и в нашия документ законодателството трябва да действа в полза на гражданите. И както казах, става дума за една по-добра защита на гражданите, става дума за една за единна норма на правоприлагането. И освен това, има още един профил, който искам да спомена. Е, една област, в която Европа е доста колеблива. Става дума за едно общо европейско управление. Имаме единна валута, но нямаме единна политика в тази област и това е причина за драмата, в която се намираме. Мисля, че Европа трябва да работи по-скоро в посока на едно общо правителство, едно общо управление а не в посока на една институция, която да се намесва в една или друга област, а прерогатив на много от политиките да, е, да са все още националните правителства. Проблемите трябва да се казват ясно и конкретно. Виждаме понякога противоречия между трите институции парламента, комисията и съвета, но тези противоречия са а, продуктивни, защото виждаме, че интеграцията може да бъде подобрена. Мисля, че ни трябва повече Европа, повече европейско управление. Естествено, проблема за персонала е важен проблем. Имаме европейските институции с техните служители и, и имаме нужда от тях, но това не е противоречие, е, че имаме е, национални системи и една свръхнационална система, едно свръхнационално управление. Зная държавите членки не приемат идеята за ненационално управление или наднационално управление, но това е в крайна сметка ежедневието ни и практиката. Нещата се развиват в тази посока и тук комисията би трябвало да направи а, своите заключения. Сега вие говорихте за проблемите на а, оценката на въздействието. А, и за проблемите на функционирането на някои е, на, на институциите в някои аспекти. Мисля, че ни трябва повече кораж, когато правим тези оценки. Имаме Стокхол, Стокхолмската програма. Мисля, че в това отношение имаме напредък. Тази комисия изработи и, и, редица правни инструменти в областта на гражданското право за да се осигурят опазв, опазването на правата на гражданите в трансграничните региони. Гражданите имат нужда от едно такова законодателство, но както казах, този подход би бил подходящ и би е, дал по-добри резултати, ако имаме единно европейско управление. И на следващо място оперативното приложение на Стокхолмската е програма. Тук също ни трябва повече кораж, повече смелост. Това исках да кажа, господин председател. И съвсем в заключение. Ще изготвим доклад по собствена инициатива. Надявам се той да бъде одобрен. Е, почти сме постигнали единство в нашата комисия. Става дума за административните процедури и става дума за това, че бихме желали този доклад да провокира инициатива от страна на комисията. Радвам се на бъдещата дискусия между парламент и комисията. Следващият оратор, моля. Госпожа Тайн, благодаря за вашето подробно представяне, господин комисар. Аз е, също се интересувам от е, административното право. Е, участвам в работна група, която се занимава с конкуренцията и образуването на картели. И тук има големи празноти в а, законодателството и когато трябва да консултираме нашите а, клиенти, а, си задаваме много въпроси. Списък от а, принципи не би бил достатъчен, госпожо Лихтенберга, както правилно казахте. Искам да попитам комисията дали има времеви график. Обикновено а, имате представа. А, кога очаквате, за колко години очаквате да влезе в сила един закон а, за администрацията и каква е съпротивата, която срещате от страна на държавите членки? Вероятно сте обсъждали вече тази тема с тях. Вторият ми а, въпрос касае а, жълтата карта. Аз съм привърженик на принципа на субсидиарност и се радвам, че за първ път а, а, тази бариера е прескочена, въпреки че темата не ми е от най-любимите. Вие казвате, че трябва да а, разгледате а, тази тема и фактът, че в държавите членки темите се, тази тема се обсъждат, мисля, че и комисията е продължила да разсъждава върху нея. Има ли някаква тенденция? знаете ли вече какъв ще бъде вашия подход и колко време ще ви трябва, докато достигнете до решение? И третият ми въпрос паричните санкции за държави, които закъсняват с прилагането на европейското законодателство. Това принципно е разбираемо, но от немска страна искам да ви припомня, че законодателствата на държавите членки трябва да бъдат взети под внимание. И когато комисията вземе решение, например, за съхраняване на личните данни, срещу която има голяма опозиция в различни държави. И когато става въпрос за директива, която се преработва и се знае, че тя се работи, дали точно във връзка с тази директива трябва да се заговори за първ път за парични санкции. Може би може да се намери някакъв по-подходящ пример за такива случаи. Благодаря, колегата Цвевка. troszeczkę goni. E, chciałem się odnieść do e, tej dobrej informacji, którą pan... Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък, защото нямаме много време. Е, чудесно е, че имаме добри новини, които вие споделихте с нас, т.е. че има економии на разходи. Вие сигурно помните дискусията във връзка е, с последното ни заседание. Трябва да сме предпазливи. Тази е, на следващо място е, жълт пътната карта. Вие споменахте съвсем набързо, но нещата са доста важни. Виждаме, че напоследък националните парламенти са много чувствителни по отношение на принципа за субсидиарност. Вие знаете, че нашата комисия отговаря за такива въпроси. Ето защо се надявам да намерим общо решение на проблема. И аз бих искал да разбера нещо повече за плановете на Европейската комисия. Благодаря. А сега господин а, а, Гъргани. Президенте, Йо... Благодаря. Господин заместник-председател, изслушах вашето изказване. Много е важно когато говорим по политически теми и аспекти, касаещи политиката, и то в много фини детайли, да се изказваме точно. Знаем, че изготвянето на европейско законодателство се отразява на нормативната база в държавите членки, т.е. има взаимовръзка между европейското законодателствуване и това на национално ниво. Това въздействие се отразява на три равнища. От една страна самото европейско законодателство, от друга решенията на Съда на Европейските общности, което пряко се отразява на практиката и третото равнище националното законотворчество. Трябва да разглеждаме законодателството по няколко начина. Първо, в тесния смисъл на думата а именно за прякото и косвено прилагане на европейското законодателство и в по-тесен смисъл а за хармонизация на правните стандарти а, и взаимовръзки между националните законодателства и европейското право. Юриспруденцията на Съда на Европейската общност а, има важно място но много често обемът на, на национално законодателство и самият, а, самият обем на а, стълкновения между правните норми поставя а, под напрежение юриспруденцията на Съда на Европейските общности. С европейската политика – която ще управлява и начина по който се урежда монетарния сектор, а, трябва да се предвиди и функция на законодателството и законодателните органи. всеки от законодателните органи има своите прерогативи можем ли да начертаем нещо в тази форма? Тоест, по принцип имаме хармонизация с процеси на развитие, които ни дават възможност да преодолеем тези затруднения, в които се намира Европа сега. А, тук важна задача за нас, предвид на доглада на господин а, Берингуер, той подчерта основните моменти от него, но аз мисля, че основният момент е, че Европа се нуждае от нова, нова роля. Тоест не само по отношение на монетарната политика, а от политическа роля и а, в, а, периметър на влияние, когато става въпрос за законодателството. А това не са единствените аспекти, които са стъпени в доклада. Аз мисля, че вие трябва да обърнете повече внимание на задълбочаване на тези аспекти, за да се откри по-ясно политическата роля на Европейския съюз. Much, uh, Благодаря, господин председател. А, с удоволствие ще отговоря на зададените въпроси. Благодаря а, много на господин Календър. Много сте прав. Малките и средни предприятия все още не се ползват напълно с възможностите от единния пазар. По-малко 22% от малките и средни предприятия са част от трансграничната търговия. То, тоест, да не а, задаваме въобще въпроса за техния дял по отношение на външната търговия спрямо трети страни административният тежест и опасенията за това колко трудно ще бъде, ако започнат да осъществяват економическа дейност далеч от границите си, мисля са основните спънки. А същевременно малките и средни предприятия са двигателя на европейската економика, затова трябва повече внимание да обръщаме на това как да улесним е, нещата е, за тях, е, за да се ползвате от, от единия пазар. И примерно да ползват един общ и облегчен данъчен режим. А, мислим за основни положения на дружественото право, които те да могат да прилагат. Разбира се, че това не са никак лесни дискусии, искам да ви уверя, обаче, че това е пътят напред. Вие ме попитахте как се справяме с обещанието за намаляване на административната тежест с 25%. С удоволствие е, искам да съобщя, че е, ние ще постигнем повече от определената цел. За сега сме на 23%. Европейската комисия предлага обрастяване на законодателството, което ще намали административната тежест 23%, но ние изготвяме и законодателни предложения, които някои от тях вече се работят тук в Европейския парламент и други в съвета. И те са, имат същата цел. Важно е как държавите членки ще опростят законодателството, как ще транспонират опростяващите разпоредби на национално ниво и по какъв начин ще се справят с тази трудна и понякога вредна практика за дорегулиране чрез налагане на прекомерни изисквания. Просто част, голяма част от тези оплаквания са свързани именно с разпоред на национално ниво това се свързва с факта, че тяхте предложения при хармонизацията са много-много сложни. По този начин не се дава подкрепа, а на практика се задушават стопанските субекти. Преди няколко месеца например, видях промяна в начина по който се извършва комуникацията между държавите членки, например, при подготовката на Европейски съвет по общи въпроси се извършва активна комуникация с съответните европейски съвети на национално ниво. И виждате, че в а, някои държави членки наистина те не могат да се възползват а, от а, а, единния пазар. Да видим колко време ще им отнеме да, а, при, да приложат а, различните директиви и, например, а, регламента по отношение на патентите – президентът, председателят Барозо също настоятелно подчертава, трябва да се види кои държави се справят добре, кои се бавят, а кои не могат да се възползват от възможността на единия пазар. И това ще стане ясно до юли тази година комисията е готова да работи много по-конкретен и прецизен план а, когато стане ясно в кои държави има най-големи пропуски или закъснения в а, транспонирането. Що се отнася до оценките на въздействието, искам да кажа, че ние се стремим да подобрим качеството на работата. Мисля, че нещата се развиват доста добре. Все пак си давам ясна сметка, че не сме постигнали идеалното състояние. Ние можем да използваме най-съвремени методи, за да подобрим сътрудничеството си и същевременно да гарантираме високо ниво на прозрачност в това отношение. За всяко предложение за законодателен акт трябва да кажем, че то е предружено от оценка за въздействието. В резултат на настояванията на Европейския парламент и на националния парламент се казва, че е, тези проучвания са прекалено щателни, технически. Ние ги е, придружаваме с е, резюме, което е в рамките на 10 страници. То понякога не е на разположение на всички е, езици, но е а, е, много полезно и а, е, на него се опират и доста заключения на парламента, включително Европейския парламент ние работим за укрепване на способностите. Нещо, което до сега не ни достигаще е, че не можем да направим такава оценка на въздействието, което правим на законодателното предложение на комисията, на всички предложения за изменение към него. Това смятам, че ще бъде много полезно, ако се развие способността и капацитета на Европейския парламент в това отношение. На госпожа Лихтенберг искам да кажа кажа по отношение на щата. Дебатът в държавите, с държавите членки не е лесен. Трябва да кажа, трябва да обяснявам, че 95% от бюджета на Европейския парламент, на Европейския съюз се връща към държавите членки под формата на различни програми, че не може да се изцедят а, милиарди а, а, чрез економии от без това свитият европейски бюджет. А, също така а, такива съкръщения биха навредили на способността на европейските институции да на, набират високо квалифицирани специалисти, от които имат нужда. Бюджетът е три пъти по-малък, отколкото бюджетът на е едно министерство в Обединеното кралство. А, 500 милиона са гражданите, които ние обслужваме на 23 езика и общувайки в многокултурна среда, с високо качество. Надявам се, че тези доводи ще бъдат чути, защото всички са съгласни, изключително държавите членки, че имаме нужда от високо качество на администрация, от най-добрите служители, от стабилни институции. А, регламентите за щата ще бъдат ясни до края на годината, дори и да нямаме пълно съгласие. С изключение на разпоредбите за заплатите. Няма да има специални надбавки. Това е мотивация за държавите членки да стигна до разбирателство в един много труден дебат. Надявам се в началото на едната година да бъдат чути и доводите на Европейската комисия за това, че са необходими тези наредби за служителите а това е важно предвид на споразумението с, с, по отношение на годишната финансова рамка, защото ние заедно с вас ще е, трябва да изготвим цялата нормативна база, която ще трябва да влезе в сила от 1 януари а, за 2014 година. Затова е необходима политическата воля и решимост на съвета, за да се стигне до добро споразумение. Що се отнася до позицията на заинтересованите страни, на едно мнение сме. Трябва да имаме балансираност при представянето на различните заинтересовани страни Разбира се, винаги оставаме с чувството, че някой а, не е достатъчно добре представен, а друг е прекалено силно представен. Нужен е баланса. Само при баланс ще може да се постигне а, и добра а, и балансирана позиция ние работим а, и с гражданите, и с националните парламенти и ще продължаваме да използваме и тези и средства. А, им пак на госпожа Лихтенберген, но давна говорим за това как се решава въпроса с, с правата на гражданите при процедура за нарушение на европейското законодателство. А, при това отчитаме и ограниченията, проистичащи от решенията на, на Съда на Европейската общност. Ние уведомяваме гражданите за всяка значима стъпка а, по дадено дело и в момента, в който а, излезе а, мотирано становище, то се огласява чрез медиите. И ако има прекомерни е, забавения, е, Европейската комисия е готова да проведе срещи с съответните заинтересовани граждани, за да ги осведоми за това как се развиват процеса. Няколко от депутатите говориха за административно право господин Берган и господин Карим, господин Берлингер и госпожа Тейн. Тук водещия ни принцип, според мен, трябва да е след, следния. Хората да търсят най-доброто решение, най-добрия метод, най-добрия подход е, за постигане на максимална ефективност от наша страна. Бих казал, че общата ефективност би следвало да бъде водещ принцип за всички нас. Е, следиме следим много от тия, близо резултатите на работната група по тази тема Понякога заключенията са малко абстрактни, а става въпрос за конкретни предложения, защото те се опират в голяма степен на някаква идеална концепция. А ние трябва да разглеждаме нещата конкретно и чрез конкретни инструменти всъщност ще постигаме по-добри резултати. Трябва да подчертая, че имам пълна готовност да работя много конкретно и много тясно с вас ако а, има конкретна актуална потребност а, за въвеждане на а, административно право. А, не сме сигурни, че има такава потребност, но не затваряме вратата и а, сме винаги готови да търсим заедно най-добрите подходи. Съгласен съм с господин Кер... Гани и господин Берлингер, че може да се направи още. Е, много от вас а, участваха в дебатите по конституционния договор и договор от Лисабон. И знаете, че има желание да се направи повече. Но към онзи момент не може да се направи повече, отколкото бе постигнато в договора от Лисабон. Но все пак днес има други настроения, различни от преди две години. Днес трябва да кажа, че наистина има такива гласове, които отстояват позицията за економическо управление на Европейския съюз. И документите, които днес се приемат, очевидно изразяват не само вижданията на Европейския парламент за това какво трябва да представляват водещите принципи за економическо управление в националните на, на национално равнище в държавите, а и на европейско равнище. Е, трябва да имаме една ясна представа за това как искаме да довършим изграждането на Европейския съюз. Искаме ли да има монетарен съюз. А ако разгледаме това, виждаме, че тази а, конструкция се опира на а, монетарна а, политика. Тя се изгражда на базата на важни актове, като например законодателния пакет от 6 акта и в Европейския съвет, и в комисията се чуват идеи като тези за създаването на общи европейски банкови гаранции за а, говори се сега и за а, облигациите, но това или е изходната точка, или трябва да бъде а, извод. Но ние нямаме общо единно виждане за сега. Ако искаме със сигурност да присъстваме заедно на пазара, трябва да имаме такива инструменти. А все повече наделява това виждане. Сега въпросът обаче е кога как да процедираме сега и как да действаме днес предвид на слабостите, които се разкриват пред, под ударите на е, а, економическата и финансова криза и сочат, обръщат погледа ни към а, необходимостта от един по-тесен паричен съюз. Сега по понеже говорим за законодателство. Нашите законодателни актове трябва да се опират на много стабилна основа. Това са договорите. Трябва да обърнем внимание на факта, че Европейска Европейската комисия получи жълт картон. 19 гласа дойдоха от националните парламенти и се, така се постигна пределната стойност, която задейства процедурата с жълтия картон. Това е, е ситуацията към днес ние можем да обясним а, нашето предложение или да го оттеглим. За целта трябва да видим каква е критиката, на какво се опират съображенията на а, тези национални парламенти. Това може да стане след задълбочен анализ на техните позиции и така ще оформим позицията си и а, курса си на действие. Даваме се ясна сметка, че това, което стана днес е изключително важно. За пръв път напълно се, задейства механизма за проверка на, принципа на субсидиарността и много скоро ще видим как работи а, на практика механизма с жълтия картон. На господин Свивка искам да кажа, че той е много прав. Националните парламенти стават все по-активни по европейските дела. И трябва да кажа, че благодарение на, парла... на политическия диалог който а, водим, имаме над 2000 такива становищи, становища и виждаме а, как а, а, все повече и повече се засилва взаимодействието с националните парламенти. А, това много ни радва, защото ние искаме европейските дела да са в дневния ред на националните парламенти, защото Надявам се, че тя, тясното участие на националните парламенти в вземането на решения ще помогнат и при транспонирането на европейското законодателство и така ще се преодолее и въпроса с прекомерното дорегулиране. Важен за нашата и вашата институция въпрос, за който говорих, когато говорихме за баланса. Надявам се, че изчерпах зададените въпроси интензива и много благодаря на господин комисар. Смятам, че това беше едно изключително, а, по, по, изключително полезна обмян на мнение. А, ще се връщаме отново в следващите месеци, особено на темата а, за статута а, на персонала, правилника за персонала. Сега продължаваме с дневния ред. А, точка 14. Искам да предложа една процедура тази точка касае по докладът по акта, който ще гласуваме утре. Моето предложение е да разгледаме това предложение и да, да направим обсъждането утре преди гласуването. Ще получим становището на всяка политическа група, ако вие искате да се изкажете, след което ще гласуваме. дали сте съгласни, колега Викстройм? Jag tycker alltid att det är en bra idé att man håller sig till dagordningen. Мисля, че винаги е погрешно да не се придържаме към дневния ред, защото той представлява добра рамка за едно заседание като нашето. Смятам, че и за гражданите, които ни слушат а, през веб-стриминга, е важно да могат да разчитат на дневния ред. Така че смятам, че съвсем накратко трябва да направим това обсъждане. Утре също тази точка се намира на дневния ред и не знам дали, ако само гласуваме без да обсъдим, това ще бъде по-ясно за хората, които ни слушат. Но ако искате днес да направим обсъждане, също можем да го направим. Така че, госпожо Викстрюм, имате думата. Според мен е важно да проведем обсъждането, така мисля, смятат и колегите от другите политически групи предвид на последните събития и не знам дали колегите ще присъстват утре, тези, които присъстват днес. И така, на една пресконференция в парламента групата АОТ заедно с председателя ни господин Ферховстат и с представители на различните парламентарни комисии и докладчиците заявиха, заявихме своето становище. То е съвсем ясно и просто. Необходимо е да се защитават интелектуалната собственост през 21 век. Това е ключов момент за нас, предвид особено на факта, че живеем в дигитална ера. Това трябва, тази защита трябва да се осигури и на, национ... и на международно ниво. Но стигнахме до заключението, че акта не е удачен а, инструмент за това, защото той няма да защити в достатъчна степен правата на интелектуална собственост. Начина по който е договорен до този договор не спомогна за изграждане на доверие към него между, в, сред гражданите и държавите членки. Според нас липсата на прозрачност по време на преговорите, съчетана с недостатъчните гаранции за закрилата на, фунда... на основните права, доведоха до тази ситуация, в която се намираме днес. А, и аз изразявам дълбоко съжаление за това. Либералните, а, членовете на тази комисия от либералните партии ще гласуват не. Искам ясно да заявя. Отрицателният вод не е вод срещу необходимостта от закрила на интелектуалната собственост. Това е вод за това, че не се дава вод на доверие на точно този а, договор. И се надяваме и настояваме да започна не изготвянето на ресорни споразумения. Не искаме да оспорваме тази а, е, а, е, форма, използвана до сега, но смятаме, че това е единствения изход от ситуацията. Тоест, очакваме съвсем скоро време до дни да излезе нов подход. Искам да кажа няколко думи за последното заседание на нашата парламентарна комисия, където подкрепихме отлагането на гласуването по въпроса, за, който, за което бе направено предложение от колегите от НП. В прес съобщението прочетох, че някои от нашите колеги явно не са наясно защо АЛДЕ и аз лично подкрепихме отлагането на гласуването. За мен причината е съвсем ясна. В дух на сътрудничество между различните политически семейства, тъй като някои колеги поискаха за, отсрочка, за да се направи преглед на ново поступила информация, особено от Европейският орган по, по защита на личните данни и не виждам никакъв проблем да се даде допълнително време колегите да направят анализ на съответните документи и да ги осмислят и за това искаме да имаме а, един вид дни за размисъл. Позицията на Ауди, заявена на предното ни заседание, не се е променила. Това бе изявлението, господин председател, което исках а, да а, направя, за да се намери отговор а, на въпросите, които евентуално колегите си задават. Благодаря. Благодаря. Искам да обърна още веднъж внимание за, на писмото на, кой, на колегата Дегухт, който той написа във връзка с нашето запитване. Thank you. Uh, well, it's obviously no... Благодаря. Не е, е тайна как реагират зелените и алте на акта. Госпожа Викстрем прочете становището, но въпреки това Бих искал да взема отношение на това проекто становище. Ще го гласуваме утре. Ще се спре на следното. Е, колеги критикуваха акта споразумението и има голяма, голямо съмнение по отношение на съгласуваността на акта и други законодателни актове, които са налични в държавите членки. Даже и комисията е, нададе ухо към, този, е, към тази критика. Е, на времето е, може би, неподходящо, но въпреки това е, ще има допълнително становище от страна на е, съда Европейския съд. Е, може да се окаже, че споразумението технически е легитимно. Въпреки това, ако имаме, ако одобрим е, акта преди решението на съда, то, то бихме изпратили погрешен сигнал, а именно, че не се отнасяме достатъчно сериозно към решението на Европейския съд. Ние в крайна сметка сме комисия по правни въпроси. Това би било стран, странно. Аз утре бих се застъпил за това всички колеги да помислят дали правим правилното нещо или неправилното нещо, като одобряваме едно такова становище, господин Берлинге. A nome del Gruppo Socialista Democratico io от е, името на социалистите и демократите вече се изказах по този въпрос. Така че комисията знае каква е позицията на моята политическа група. Искам да използвам обаче възможността да се спра на няколко идеи. Ще започна с а, няколко предхождащи подробности. Нашата политическа група поради свои характерни особености и предистория а, има а, отношение към а, този а, въпрос. Нашата група защитава правата на работниците и се застъпва за справедливо заплащане на работниците, така че а, ние се интересуваме особено от тази тема. Тя има а, геополитически аспект и става въпрос за защита на а, интелектуалната собственост. А, това решение, което ще вземем утре, всъщност не касае аспектите, които току-що споменах но тъй като интернет ще се разпространява и ще се развива все повече, и по този начин ще се промени взаимоотношението между работници и работодатели. И също така между потребителите и, така да се каже, производителите. Създават се нови предпоставки, революционни предпоставки, по отношение на достъпа до култура и изкуство. Преди 20-30 години или 50 години изобщо не можехме да си представим а, достъп в този обхват. Така че не става въпрос само за основното право на достъп до култура, което е застъпено в редица конституции. Става въпрос и за развитието на човешката цивилизация като цяло. И тази, тези два аспекта ако се обединят, водят до нововъведение. Така че културата на правото в областта на защитата на интелектуалната собственост също трябва да се промени. Този аспект се е развива от стотици години и става все по-важен в последните десетилетия. Въпреки това, самата идея за интелектуална собственост вече е устаряла в досегашната форма, под която я разбираме. В днешно време интелектуалната собственост, разбира се, е придобила други форми от тези, които са записани в националните законодателства. И трябва да подходим смело, иначе ще попаднем в на улица. Ще се озовем в позиция на противопоставяне на две блага е, без да искаме да е, решим в полза на едното или другото. И в този смисъл проблемът с акта не е изцяло правен въпрос или не представлява изцяло правен проблем. а по-скоро представлява чисто политически въпрос. Акта все пак предизвика огромен резонанс а, сред обществеността, което показа колко е важна за всички граждани тази тема. А, споразумението предизвика и огромно безпокойство. Една част от а, реакциите бяха предизвикани от е, липса на достатъчно информация, но всички политически групи на парламента почувстваха тази силна реакция по цял свят на обществеността. И трябва да се попитаме какво а, е основанието, дали е обоснован този изблик на емоции И трябва да имаме предвид, че един политически орган като парламента може да пренебрегне тази остра реакция, защото ние трябва да се съобразяваме с политическите реакции. А акта се оказа голяма политическа грешка. И не смятам, че трябва да продължаваме работата си по този документ, защото когато се създаде политически прецедент, трябва да се признае грешката и да се поправи. И ние трябва да се опитаме да избегнем тръгването по неправилен път. Разбира се, че трябва да бъдем креативни по отношение на начините, формите за запазването на интелектуалната собственост но интелектуалната собственост трябва да има и економически модел, а не само юридически. Може би това обяснява феноменът на реакцията, която в момента на която в момента ставаме свидетел. Ако щете, става въпроси на пиратство, което в момента ставаме свидетели. И това са реални неща, не са фантазии. и смятам, че това са едни много важни неща. Госпожа Гало и след това следващите двама колеги. Благодаря, господин председател. Аз искам да се спра аз няма да се спирам на въпроси, свързани с съдържанието. Аз смятам дискусията за приключила. Аз съм за акта. Но искам да взема отношение към изказването на госпожа Екстрам. Докладчикът от страна на социалистите не искаше да чака решението на Европейския съд. Ние не сме решили така. И това, което казва колегата Екстрем, че решението, че никой не иска да вземе предвид е, решението. Това не е така. Трябва да вземем решение. Искаме ли да изчакаме това решение или не? Има различни възможности. Сега моето становище е положително, тъй като аз се основавам на правната база. Аз разбирам, че от месеци говорим за политическите аспекти, за идеологични аспекти, за емоции. А, всички, всичко това са фактори, които отцветяват едно решение, но смятам, че нашите баби и прабаби са изпитали страх, когато са видели за първи път самолета. По, по подобен начин реагираме и ние в момента. Нашата задача е да гласуваме за споразумение без емоции, с разум. Госпожа Керингер. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа Гал за нейната работа. Вие изключително подробно и много смело осветлихте този въпрос. Подходихте много смело, защото цялата общественост категорично отхвърля акта. И ако някой защитава това споразумение се изисква една доста голяма смелост. Искам обаче да се спра на някои аспекти, които моите колеги не споменаха. На 22 февруари комисар Декухт обяви, че Споразумението акта ще бъде препратено на е, Европейският е, съд и доста време изтече е, до април, докато бъде сезиран съдът. Междувременно чакахме, продължавахме да обсъждаме този въпрос и обсъждахме трябва ли да чакаме решението на съда или не. През това време съдът все още не беше сезиран и това стана най-сетне едва преди две седмици. Така че нашето решение на практика предхождаше сезирането на съда. холандският парламент отхвърли ратифицирането на споразумението АКТА. И е, това беше първият случай на отхвърляне освен това, Доналд Туск, полският министр-председател, в рамките на полското председателство пред, през предходните 6 месеца времето, когато беше подписано споразумението, акта, именно през декември миналата година, Та полският министр-председател водеше преговорите с държавите членки. И отначало подкрепеше акта, след което обаче се отказа от това, защото в рамките на това споразумение имаше доста въпроси, които останаха без отговор. А, един такъв документ, който поставя повече въпроси от тези, на които отговаря, не може да е добър. Така че ние отхвърляме този документ, но въпреки това трябва да се посветим отново на въпроса с интелектуалното пиратство. Трябва обаче да го разгледаме по различен начин, когато става въпрос за а, продукти. Президенте, eh, yo благодаря, господин председател. Вие знаете каква е моята политическа позиция. Аз бях при социалистите, бях там, докато се провеше гласуването. Да, социалистите, начало с Девет Мартин като а, докладчик. А, той, с него сме работили от много време и той ми е близък приятел. А, сега той има обаче друга позиция, но все пак аз разбирам тази позиция. И разбирам, че позициите са сложни. Не може да се а, определят само като да или не, защото имат много оценки на много равнища. Аз чувам какво казва господин Берлингер и Лидия също а и колегите, които още не са се изказали, също знам какви са техните позиции. Но имаме 20 минути в 5 точно, като в приказката в а, полунощ или както а, става на арената при Корида, ще излязат а, главните герои, ще ни запознаят с, с а, резултатите и ще ни кажа, че 25% са за аква, а, акта и че те подкрепят а, авторското право. И че ние имаме отговорност, качество на политици, към всички тези автори, създаващи тези творби. И въпреки разликите в политиката, които се виждат и тук в нашата комисия. Искам да поздравя госпожа Гало за това, че тя отстоява тези авторски права. И без да се опира на определена политическа платформа или пристрастие, а просто с ръка на сърце. Ние трябва да закриляме тези права на авторите. Да, знаем, че има много дилеми, свързани с лоялността виждаме го в различните държави на всички езици, но аз не знам утре как да гласувам. Това е дилема за мен. Знам обаче едно нещо. Ние може да искаме хората да проявяват неутралност, искам, да искаме да се разглежда този въпрос в пленарна зала, но аз не мога да бъда против акта, защото съм за това авторските права да бъдат закриляни. И е а, крайно време дали на хартия или в цифров формат. Трябва да закриляме правата на авторите, на творците – правата на интелектуална собственост. Ние трябва да покажем защо Европа е по-различна от останалия свят, не само в създаването на работни места, но и в интелектуалното творчество. Тази е, творческа нагласа е, е причината, поради която ние съществуваме. Тя е в основата на нашата е, самоличност и самобитност. Това ни прави различни, това ни прави а, уникални. Трудно е да отстоявам защита на акта, но аз съм за тези права. Има противоречия. Преди 50 години започнах да е, се занимавам с тази закрила на правата. И друг път ми се е случвало да гласувам против, отклонявайки се от партийната линия, но господин Кастилио, как може да затваряме очи, ако ние сме лингвисти, ние сме творци, и ако сме творци, аз е, трябва да отстоявам моя език, въпреки че с това се изправен против политиката на моята политическа група. Знам, че факта има много слабости, знам, че има остър дебат, много спорове и ако продължим, ако бяхме продължили да обсъждаме, може би този, това споразумение ще да придобие друг вид. Държавите трябва да намерят най-доброто решение. Е, но за момента това е изключително важно, защото ние виждаме, че се намираме в една криза по отношение на авторските права. И политиците трябва да се изправят е, с гърди пред проблема и да, от, да пазят, да закрилят, е, да отстояват тези права на авторите. Аз съм за акта и само мога да аплодирам госпожа Гайо. Нищо повече не мога да кажа. Благодаря колегата Месер Шмидт. Благодаря. Аз за първи път е, взимам думата и трябва да кажа, че аз е, имах страхотно впечатление, страхотно преживяване. Толкова е, много е, хора се изказаха, толкова много хора обсъждаха тази тема и е, много хора не взеха отношение от друга страна. Мисля, че този въпрос е доста сложен. Мисля, че всички трябва да проучим въпроса внимателно. Е, не бива да се колебаем. Единствения аргумент за, за бърза реакция е да изпратим сигнал за всички, е, към всички от тези държави, които не защитават авторските права. знаем, че има много държави членки, има много, извинявайте, членове, които е, искат да отложат гласуването. Ако утре се вземе такова решение, то Европейския е, парламент няма да изпрати съответния сигнал към държавите членки. Е, трябва, ако се постигне споразумение, то споразумението трябва да включва ратификация от страна на 27 държави членки и от европейските институции. А, е, ние все пак трябва да из, изчакаме е, държа, решението на държавите членки и ратификацията от тяхна страна. Но аз трябва да кажа, че разумността е, изисква да изчакаме експертите, да изчакаме решението на съда, да видим до каква степен принципа на пропорционалност е спазен. Аз зная, че не съм толкова красноречив, колкото моят колега, но за мен е, това е по-разумно. Не би трябвало да прибързваме. Е, само като изчакаме, ще може да разберем а, каква, е, каква е разумната аргументация за едно разумно решение. Благодаря. И нека и аз от моя страна направя кратка забележка, кратък коментар. Като член на комисията. Мисля, че това, че нашата реакция не е известен миг от страна на парламента. А, много неща не са отразени в текста на акта. Аз видях в рамките на дискусията някои неща. Сега аз самия направих проучване в Google и на първата страница на споразумението Е, видях текста на споразумението, има и много метатекстове. В момента обаче, е, когато човек е, направи търсене в Google, вижда предимно коментарите към акта, не вижда текста. Текстът е преминал много по-назаден план. И това, според мен, е централният проблем. Хората не познават в подробности самия текст. ние имаме и едно не много добро, добра реакция от страна на комисията. Това беше голяма реш, грешка. Една институция, когато преговаря, трябва да е убедена и трябва сама да е направила а, заключенията си дали дадено споразумение е съвместимо с първичното и вторично законодателство. Когато се сезира съда, се създава впечатление, че нещо с текста не е наред. Но, а, така или иначе, а, нещата са такива каквито са. Аз а, Държах речи на различни нива, на различни конгреси, когато казвах акта е добър текст, сега а, не мога да кажа изведнъж, че акта е лош текст и аз ще подкрепа споразумението. А, международни споразумения всъщност никога не се обсъждат публично. Това е традицията от хиляди години и нещата не са по-различни при Това беше моята лична забележка, моят личен коментар. Утре ще гласуваме доклада Гало. И според нашия правилник трябва да гласуваме с консенсус. Ако нямаме мнозинство утре, то тогава логичното заключение, че а, ние отхвърляме акта. Тоест нямаме мнозинство. А, тогава е, съключението от наша страна, което ще бъде изпратено на водещата комисия, е, че ние сме против акта. И така, това е по процедурата. Е, ако има, ако няма други забележки, а господин Масаос. Господин председател, аз също бях е, потикнат да се изкажа а, тук от а, едно от предходните си изказвания. Преди няколко месеца бях в Нова Зеландия с а, една делегация и видях, че споразумението акта се приема в остатъкът от а, съвета. Чух аргументите на вашите колеги, а, но не можах да намеря истински валиден политически а, аргумент срещу това. В Нова Зеландия беше съвършено неразбираемо, защо след като държави на Европейския съюз вече са подписали и приели това споразумение, сега изведнъж се отмятат. Ако сега Европейския съюз остане извън това споразумение, ще бъде подставено под съмнение факта, че ние сме общество на иновации, създаваме много продукти на интелектуалната собственост и в момент, когато имаме възможност да защитим тази интелектуална собственост, ние се отказваме, защото ни е страх от отделни групи на обществото и се огъваме под натиска, който идва от обществеността по този начин а, само наливаме вода в мелницата на пиратските партии. Смятам, че това е случай. А, факта, че сме обсъждали това не пречи, но а, утре ще гласуваме и с това приключваме тази точка от дневния ред и пристъпваме към а, точки 15 и 16 и даваме думата на а, колежката Тайн. А, само а, нещо, което касае дневния ред. А, днес а, отпаднаха точките 7 до 10 от дневния ред. А, при предишното ни заседание те отново бяха отложени. Просто искам да ви попитам какво ще стане, защото утре няма да мога да присъствам на заседанието. А, във всеки случай ще се спрем на точката от дневния ред, която касае вас. Сега, колега Тайн. Заповядайте. Днес а, ще говорим само за измененията по докладът Търговията с вътрешна информация. Получихме три предложения за изменения от колегата Таксас, който не е член на, на нашата комисия, от госпожа Гуду и госпожа Регнер. Искам да се спра единствено на измененията, които ми се струват леко проблематични. Ще започна с е, директивата за наказателните санкции, приложими за търговията с вътрешна информация. Тук е, повечето е, изменения на господин Буду, мога да се съглася с тях. Става въпрос за употребата, за приложимостта на наказателните санкции. Има и предложение за изменение, което разширява обхвата на наказателните, на наказуемите действия. Например, наказуема не, непреднамерено Е, нарушаване, е, къде става въпрос за разлика в е, терминологиите на немски и австрийски язик, ще се срещне още веднъж с докладчиците в Сянка в Страсбург, за да изясним тази терминологична разлика. В немското правораздаване се говори за, все пак за наказуемо деяние – а, но до сега в комисията не ми беше обърнато внимание на тази разлика, така че ще обсъдя това с докладчиците в сянка. По отношение на регламента, там имаше 23 предложения за изменения и формално искам да ви обърна внимание на това, че на изменението 28 и 38 това е, е, е изменение на директивата. Всъщност става въпрос за изменение на текста за регламента. И искам да помоля секретарията за становище как е, да се отнесеме към тези грешки. Може би това е, е грешка от небрежност, по случайност. Те са тези изменения са попаднали не на място. Не знам дали ако това вече се е случвало в комисията, какъв е редът е, и как може, какво може да се направи. В всеки случай искам да обърна внимание на тези предложения за изменения, които са попаднали не там, където трябва а, имахме проблем с дефинирането на вътрешната информация а, изцяло. А, тук дефиницията по принцип е проблематично и Европейският съд в момента се занимава с един такъв правен спор, който касае тази дефиниция. А, сега предлагаме а, да отпадне само дум, думичката точна или прецизна вътрешна информация. А, само онзи, който разпространява такава точна информация, ще а, попада в нарушение. И мисля, че до сега има толкова малко присъди само заради неточното дефиниране на понятието. А, така че точната вътрешна информация ще представлява разширяване на състава на нарушението. А, когато се говори за а, състава на това нарушение, а, то компетентни са държавите членки, а не Европейският съюз. А, така че а, трябва да продължим да говорим за опит за нарушение, а, без а, това да може да бъде установено на европейско ниво. Аз клоня към а, това а, да отклоня предложения за изменения, които отклоняват а, тежест, доказателствената тежест върху а, нарушителите, независимо дали става въпрос за вътрешна информация или за убийство, смятам, че прокуратурата и разследващите органи са онези, които трябва да докажат, че става въпрос за престъпление, а не е работа на обвиняемия да се освободи от и да докаже своята невинност и предложението за изменение 306 и 41, колегата Буду, трябва още веднъж да установим за какво става въпрос, за какви точно стандарти на ЕСМА става въпрос. Но този въпрос също можем да разгледаме по време на срещата с докладчиците в Сянка. Изменение номер 45. Тук става въпрос за надзорен орган, който да а, издава разрешителни за, а, да разрешава тези процедури. Не разбирам съвсем а, предложенията за изменение 49 и 50. Тук а, не знам дали става въпрос за въвеждането на универсален принцип и дали ударението пада върху а, а, това да се преследват в а, националните а, държави такива нарушения или ако един австриец допусне нарушение на борсата в Сингапур, това също трябва да бъде преследвано. Дали това се има предвид или нещо друго. А, при а, а, търговията на свободните борси а, искам да получа допълнителна информация какво се има предвид с тези предложения за изменения. Госпожа Регнер и господин Буду каня на среща в Страсбург и всички останали колеги, които се интересуват от това. Председателят, господин Бузой трябва да участва в друго заседание и трябва да излезе. Дали можем да обсъдим неговия доклад? Колега Будо, ви съгласен ли сте също? Благодаря много. Сега при а, следващия път, след срещата на докладчиците в Сянка, а, ще гласуваме за този доклад. Сега давам думата на колегата Бозой. Благодаря много. Искам да благодаря на колегите, проявили интерес към това важно досие. Имаме 74 изменения и е, много от тях са в една и съща посока в общи линии, което е добре. Това означава, че имаме консенсус по определени аспекти на директивите. Например, по приложното поле. Съгласни сме, че директивата трябва да се е, отнася само за альтернативни начини за разпред... Е, решаване на спорове от е, повдигнати от потребители към производители и доставчици на услуги, а не обратно. Отчитам колко е важно да има независимост, но оперативна независимост може да се гарантира чрез силни гаранции в член 6. Трябва да не забравяме за принципа на съразмерност. Директивата би довела до заличаване на съществуващите а, органи за альтернативно решаване на спорове някои държави членки едва ли ще проявят желание да финансират създаването на нови такива схеми. като пакет безпристрастността и обективността трябва да се го, осигурят. за пакета като цяло. Някои колеги смятат, че трябва да се предоставят тези услуги безплатно, а от други смятат, че трябва да има умерена такса. Аз смятам, че е, въвеждането на една умерена е, такса, стига е, тя да се размерна с а, а, иска, е а, приемлива. За срока смятам, че можем да приемем предложението на комисията. То ни дава известна степен на гъвкавост. Другите теми са обект на, някои, на няколко компромисни предложения, защото предложенията на колегите бяха в такава посока, като например разпоредите за а, за прозрачността и така нататък. Мисля, че след няколко седмици ще сме готови текста и така през, пред основната си комисия по вътрешния пазар и потребителите ще предложа тези компромисни предложения. След това ще ви запознаем с нашата обща позиция. Благодаря ви много. Благодаря. Няма колеги, които да искат да се изкажа, Ще гласуваме пресионе. А... Искам да кажа само а, браво, много добре работим и се надявам а, скоро да постигнем споразумение по внесените предложения. Искам само да му благодаря а, за разбирането и за подкрепата в съвместна работа. Благодаря. So, ich werde darum gebeten, einen Hinweis zu geben, und zwar die Punkte 19. и а, точка 19 и 20 ще се, гласу, ще се обсъждат през юни. С това се, по това се споразумяхме аз и госпожа Макартни няма възражение, така че тези две точки ще бъдат отложени. Всички знаете сега това. сега господин Масарос има думата за, по своя доклад. Köszönöm, elnök úr! Hát ez elég gyors volt, nem számítottam ilyen gyorsan oda kerülünk, nagyon örülök neki, és e, két... Знаех, че толкова бързо ще получа думата. Тук става дума за две точки от дневния ред, които засягат Европейски институции и иновации. Нашата комисия ще им изработи две становища по темата. През следващите две години ЕИТА, институтът, ще бъде третиран в рамките на, на програмата Хоризонт 2020. Ще бъде изработен, ще бъде изменен регламента 294 е, от 2008 е, година. Комисията е излязла с предложения. И аз искам да ви ги представя. Е, искам да кажа, че института бе създаден през 2008 година. Това е независим орган, е, който има най-различни, изпълнява различни функции. Регламентът от 2008 година служи за основа на създава, за създаване на института. Института трябва да повиши конкурентоспособността между държавите членки. Е, той е основан на принципа на триъгълника на знанието. Е, в този триъгълник се обвързват университети и институти в общности. Този триъгълник на знанието трябва да поощри развитието на изследванията, на иновациите, Общностите за иновациите са основен инструмент за постигане на дългосрочните цели. Тези форми на сътрудничество в областта на, ино... и на иновациите имат за цел поощряване на конкурентоспособността. Партньори на института са комисията. Комисията предложи изменения за регламента на института. Е, предложенията са заложени и в програмата Хоризонт 2020. Института трябва да бъде разширен, за да може общностите на знанието да могат да функционират по-ефективно. Има 6 предложението от 2014 година следните области трябва да бъдат разширени. И преминавам на английски. Това са областите активно старене, суровини, производство и рециклиране, възобновяеми източници, устойчивост. Това са <clears throat> основните области и от 2018 година смятаме, че ще имаме още три общности. Е, мобилността е една от областите. Е, това са основните задачи на института. Аз по принцип подкрепям предложението на комисията, но има някои отворени въпроси. Например, в кои области може да ни представлява е, е, института, в кои области общностите на знанието могат да дадат добавена стойност. Тези общности работят независимо една от друга. Е, би трябвало да черпим добавена стойност и синергии от работата и функционирането на тези общности. А нашата комисия ще излезе с две становища. Искам да заостря вниманието ви към следното. А, партньорствата, това е първата тема и а, е, мисля, че това е наистина важен въпрос. Е, добрите практики, добрите е, добрия опит трябва да бъде подкрепен в бъдеще, трябва да бъдат подкрепени и дейностите на университетите, сътрудничеството им с малките и средни предприятия, е, защитата на авторските права е също ключова тема тук. Надявам се, че и европейското патентиране ще бъде въпрос, който в бъдеще ще намери своето решение. Института трябва да действа устойчиво и стабилно. Това е целта на регламента. Структурите на сътрудничеството трябва да, се раз... трябва да са прозрачни, за да може партньорите, които работят заедно, да се чувстват сигурни и да не са затруднени от бюрократични пречки. Защитата на интелектуалната собственост трябва да бъде укрепена в бъдеще. Следващия месец ще представя пред нашата комисия готовото становище и искам да направя едно предложение за пътната карта. Е, това предложение може да бъде изменено, но естествено. И ако всичко върви наред, е, на 18 юни тази година ще обсъждаме предложението в подробности а до 21 юни е крайният срок за подаване на предложения за изменение. На, до 10 юли становището би трябвало да се гласува. Ако не може да спазим времевия график, то най-късно през септември може да гласуваме. Благодаря и така крайен срок за измененията 21 юни. Благодаря, така може да приключим с тези две точки и минаваме на точка 18. Grazie Presidente, si tratta del... Благодаря, господин председател. С този регламент се разглежда тема, която върви ръка за ръка с директивата, която разглеждахме в точка 17, доклада на господин Бушой за альтернативното решаване на потребителски спорове. Това е пък регламент относно онлайн решаване на потребителските спорове Внесени с предложения за изменения, които аз сега ще обобщя. Те се отнасят до а, точка 61 до 68. Има няколко други, които се отнасят до приложеното поле на регламента. По-точно кой а, взема решения Европейската комисия казва, че без значение дали става въпрос а, а, за искане от потребител или от а, а, от производител, а, и този, който ще изпълнява ролята на медиатор, на посредник при уреждане на спора, се определя с решение на потребителя. Има и силни аргументи в обратна посока. Но това е инструмент замислен като средство за правна защита на потребителя. Затова призовавам към намиране на обща линия. Предложенията от 68 до 64 се отнасят до въпрос, свързани с платформата. Комисията предлага потребителя да има пряк достъп до платформата, докато в предложенията за изменения се предлага платформата да се замени с европейски портал като единствена точка за достъп. Тук също трябва да намерим обща позиция. Измененията от 75 до 80 се отнасят до това дали има а, възможност за избор или альтернативното решаване на споровете да е по един единствен задължителен начин. В различните държави а, този въпрос е решен по различен начин. Проблемът всъщност е в това дали трябва да се плаща такса. В, общо правните, в общо право се казва, че а, лицата имат достъп до съд, но има много голям избор за това към какъв съд да се обърне а, засегнатата страна, ако, например, говорим за Обединеното кралство. Следващата група изменения се отнася до актовете за прилагане е, и преди сме засягали този въпрос. Така, например, 7-годишната законодателна програма, програма а, има обаче разногласия по отношение на а, съдържателната част. Там ще трябва да се намери обща позиция. После, за срока за процедурата. По отношение на решаването на спорове, ние сме задали 90 дни, някои колеги казват, че не трябва да има ограничение на срока, в който посредника трябва да предприеме действие. Мисля, че не трябва да ни притеснява толкова много, защото може да е полезно да има срок, това може да ускори процедурата. След това за а, защита на личните данни за Европейския орган по този въпрос има предложения за изменения, призоваващи за по-силно негово участие. В този тип процедура, струваме се, това е добре да се на края за задължение за предоставяне на информация. Имаме разпоредба, съгласно която дружествата се задължават да предоставят информация за това, че потребителя може да прибегне към альтернативно решаване на а, потребителските спорове онлайн. Въвеждането на това задължение тук то е само за малки и средни предприятия, но аз мисля, че ако имаме индивидуални или колективни задължения за предоставяне на такава информация, то трябва да се възползваме от тази възможност. така, следващия път ще ви запозная с, компромисните ни предложения. Благодаря, господин Балтасар. Благодаря ви. Аз а, искам да кажа нещо по отношение на доклада на Берлингер, особено за разширяването на приложното поле, за да се е, включват международни сделки, трансгранични сделки. Затова тази онлайн платформа би следвало да бъде озаглавена по друг начин, така щото по-точно да се описва нейната функция. Да става ясно на потребителя какво се извършва на тази платформа. За това съм внесъл няколко предложения за изменения. Факта, че а, този начин за обжалване е доброволен, потребителите просто трябва да знаят а, спецификата в случай, че решат да се ползват от а, този вид правна защита. Намалява се административното бреме и разходи ограничава се предоставянето на информация. То се свежда само за, до тази информация, която е необходимо. А по този начин се а, повишава защитата на личните данни. Има предложение за ограничаване на приложното поле на директивата, когато става въпрос за а, е, искове, отправени от а, е, потребители – Важно е, както каза господин Бушой, да се гарантира достатъчна степен защита на личните данни. За затова е добре вебсайтът да се разположи в, а, върху една европейска платформа. Аз искам да кажа нещо за альтернативното а, решаване на потребителските спорове. Напълно съм. А, съгласен с подхода, но не толкова с някои от предложенията за изменения. В някои случаи е добре да се поиска становище на Европейската комисия и аз се радвам, че тук има представители на комисията по някои от въпросите, които се очертаха. Например, държавите членки трябва да гарантират достъпността и онлайн, и офлайн. Не може да се налага такова задължение на, на държавите членки. Може да ги призовете да го, да го осигурят, но ако ги задължите, това е нарушение на принципа на субсидиарност. Освен това, това не бива да бъде абсолютно безплатно. Защото все пак някаква част от разходите трябва да се покриват чрез заплащане. После по отношение на независимостта на специалистите, които извършват функцията арбитър или а, посредник. Ако тълкуването е твърде тясно, ще се навлезе а, в противоречие с редица успешни експерименти в е, Европа. Например, в Италия е възможно един колегиален орган, който се представлява от представители на професия, на професията да взема решение. Тоест, опита трябва да се проучи по здълбочено е, Съгласна съм, че е необходимо да се насърчава е изграждането на паневропейски а, органи. Ако тук се предвиди нещо такова, а, много бих се радвал. Благодаря. В такъв случай следващия път ще гласуваме. Така. Тогава преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е заседанието при закрити врата. Правим малко пауза, една минута почивка и продължаваме с нашата работа при закрити врата.